Um, good afternoon, colleagues, um, and welcome to the exchange of views with Simona Vicari. Добър ден, колеги! Добре дошли на това заседание, на което ще обмени мнение с Симона Викар, която представлява Федерика Гуиди, министър на економическото развитие. И както е обичайно, в началото на всяко председателство приветстваме е, представители на председателството тук в нашата е, парламентарна комисия. Тази година това става малко по-късно от обичайното, защото те първа се е, те първо започва работата на парламентарните комисии, сега се сформира Европейската комисия, така имате думата за встъпителни думи. И след това колегите ще зададат въпроси. Ако искате да зададете въпрос, дайте ми знак и ще ви включа в списък. Заповядайте. Форд, више президенти колегите. Уважаема госпожо Форд, уважаеми е, госпожа и дами и заместник-председатели, колеги италианци и европейци. Много се радвам, че съм тук. Много ви благодаря за вниманието, което ще отделите в моя ресор. Моето представяне смятам да представя синтетично основните действия и приоритети, що се отнася до опазване правата на потребителите и техническата хармонизация. Това са много специфични теми, които интегрират онова, което е по-общо на пазара, единния пазар и по което ще говори след мен заместник държавния секретар Сандро Гоци. Уважаеми колеги, сега е време на големи надежди за Европа потребителите очакват е, обновяване на нашите институции, политики, програми, което да покаже, че сме силно ангажирани. Италианското председателство искаше е, да сложи точно тази вяра в е, центъра на своята работа и да препознае централната роля на потребителите, потребителите на пазара. Програмата на председателството при нея искахме да преодолеем противопоставянето между потребители и предприятия и по-ясно да постигнем един баланс при определенето на правилата. Предложенията, които предлагаме от нормативен характер, по-специално са свързани с сигурността на продуктите и надзора над пазара на продукти. Те представляват една конкретна, едно конкретно изражение на тази ни ангажимент. Сега за програмата на председателството, конкретните инициативи, които са пряко свързани с опазването правата на потребителите. Нашите усилия върват в два посоки. От една страна се съсредоточихме върху законодателните досиета, по които вече се работи, като идеята е положително да вървят напред преговорите, за да могат да приключат и да се даде на потребителите нови права с които да разполагат. От друга страна се занимахме с насърчаване на Европейската система на компетентни органи за прилагане на нормите за опазване на потребителските права, която е създадена през 2004 година от Европейски регламент 2006. Затова искахме да направим една конференция за сътрудничество на Европейски съюз за правата на потребителите. Тя се проведе на 7 и 8 юли всъщност и ни даде възможност да признаем значимостта на европейската система на компетентни органи за правилното прилагане на законодателството за опазване правата на потребителите и съответно защита на същите. Също така решихме, че трябва тази система да бъде задълбочена, особено що се отнася до цифровия пазар в контекста на пълни гаранции за потребителите и най-вече що се отнася до трансграничната търговия, където това опазване на правата не е същото от една държава в друга. Смятаме, че това ще даде по-голяма сила и видимост на една мрежа за защита, която вече показа, че дава значими, осезаеми резултати а, на практика. Що се отнася до законодателните досиета, по които вече работим, искам на първо място да кажа какви са нашите програмни цели и какво се случва с преговорите, например по регламента за сигурността на продуктите за потребителите, който заедно с регламента за надзор на пазара всъщност е един законодателен пакет. Позволете ми да благодаря от дъното на сърцето си, на докладчицата Кристел Шалдемозе и на всички парламентаристи е, от този екип, които направиха всичко възможно, за да подготвят и да одобрят при първо четене а, на текста. Текста формално може да бъде одобрен от новия парламент съвсем скоро. Водът на Европейския парламент всъщност засили нашето желание да подновим работата в съвета, защото вече цяла година там не се работеше по едно досие, което според нас е, смятаме, което според нас е приоритетно и е, което е част от законодателния пакет, в който се съдържи регламента за надзор на пазара на продукти. Знаем, че има много проблеми, свързани с въпроса made in. В същото време обаче бихме искали а, да се постигне компромис в съвета. Ще предприемем всички възможни инициативи, за да преодолеем блокирането на работата по седми член и да се постигне един компромис, който да е приемлив за всички. Една първа стъпка напред, но разбира се значителна такава, бе постигната с подновяването на работата на групата на потребителите на 16 септември и освен това започна да работи групата по конкурентоспособност и растеж. Това всъщност ще стане на 7 октомври. По този начин искахме да покажем, че този тест, който Европейския парламент одобри на първо, чен, е, първо четене, за да може този текст да бъде подкрепен и от новия мандат на парламента. Дяваме се тази комисия координаторите на политическите групи наистина да одобрят формално позицията, изразена от предишния парламент. На базата на тези коментари смятаме да вървим напред при формулирането на компромис, по резултатите, постигнати от литовското председателство. В този контекст председателството поиска от Европейската комисия едно техническо проучване, което да анализира въздействието на член 7. Комисията каза, че ще направи такова проучване в кратки срокове, отговаряйки на едно искане от членовете на групата потребители, като се включат нови анализи, което ще помогне на техническите разговори в групата. Става дума за важна стъпка напред, която ще даде възможно да се постигне съгласие в съвета и това е нашето желание. Разбира се, до края на нашето 6 месече да може да бъде одобрен целият пакет. Сега, що се отнася и преминавам към вторите преговори, които текат, до предложението за директива за пакетните пътувания и е, туристически услуги. Искаме да постигнем до края на 6 месечието политическо съгласие по един текст, който е от общ характер, който може да доведе до одобрение на второ четене в парламента. Работата на групата потребители работи, е, върви добре. Има и изменения от страна на парламента. Съсредоточихме се върху намирането на най-ефикасните решения, които ще дадат възможност да се преодолеят трудностите, които сме забелязали, що се отнася до приложното поле и до защитата от банкрут или неплатежоспособност. Нашите усилия са насочени към подобряване на текста, така че той да бъде по-ефективен и ефикасен, да има по-голяма правна сигурност и да бъдат по-ефективни и ефикасни в същото време, що се отнася до баланса на разпределението на отговорностите и тежестите, които носят отделните предприятия, които са в приложното поле. По-специално трябва да се запази и разграничението между пакетни пътувания и подпомагане и е, услуги по подпомагане на пътуванията на туристите. А, и без това, разбира се, да пречи на защитата правата на потребителите. След това ще се съсредоточим върху нивото на хармонизация, като ще предприемем един прагматичен подход, без идеологически пълнеж, което да ни доведе до пълна хармонизация. Там, където това е възможно, разбира се. Що се отнася до групата потребители отново, трябва да кажа, че можем да вярваме в прогреса на тази група, защото тя работи добре и се надявам да постигнем прагмати... прог... Е, програмната си цел. Когато има конкретни резултати, ще се свържем и с парламента в неформален план. Очакваме номинирането страна на парламента на нов докладчик по тази тема. Преминавам към примери, свързани с техническата хармонизация и по-скоро настоящите законодателни досиета, по които трябва да се приключи работа. Ние отдаваме голяма значимост за предложението за регламент e-call, тъй като той играе изключително важна роля за намаляване броя на смъртните случаи по пътищата на Европа. Посредством тази система нали, на обаждания на номер 112, ние ще намалим и задръстванията, които се дължат на катастрофи, по-бързо ще пристигат и бърза помощ, и пътните служби, ще има по-голяма сигурност по улиците и ще имаме по-добра СОС структура по улиците. Съветът е по конкурентоспособност за 26 май прие общи указания по текста, прият от гръцкото председателство. Това всъщност ще бъде базата за бъдещите преговори с Европейския парламент. Намерението на италианското председателство е максимално бързо да се подневат преговорите с Европейския парламент, за да може да се постигне бързо споразумение на второ четене. В този смисъл трябва да благодарим за работата на госпожа Сеналова Надяваме се да подновим един добър диалог с нея, за да може да се стигне до общ текст. Що се отнася до предложението за регламент по процедурите за повторно издаване на номера на автомобили. регламент, regolamento, in quanto diversi stati membri hanno manifestato perplessità Надявам се е, също предложенията за системите. Надяваме се също така да видим какви са резултатите от анализа на комисията, за да видим какво ще е въздействието върху фиска на национално ниво. На базата на тези резултати възнамеряваме да търсим максимално съгласие сред държавите членки по този текст, за да може да започнат преговори с парламента и да се стигне до приемане на предложението на първо четене. Що се отнася до техническите нормативни е, текстове, смятаме, че трябва да работим по три предложения, представени от комисията. Предложение за регламент. Предложение за регламент за средства за лична защита и за газовите апарати. Целта е да се стигне до обща позиция. Така, Товското председателство може да продължи своята работа. На ваше разположение съм за отговор по тези теми. Well, of... Благодаря много за подробното представяне на намеренията на председателството и за работата с нашата парламентарна комисия. Има един колега, който е, желая да зададе въпрос. Е, е, моля, дайте ми знака, ако искате да се изкажете. Андрея Шваб. Да, представяте вашето председателство малко по-късно, но това не е ам, някакъв проблем. Вие работите много ангажирано с вашия екип. Благодарим ви за вашата отдаденост и ви желаем успех по време на италианското председателство. Навлязохте в подробности по време на вашето изложение и бях изненадан с какви технически теми се занимават колегите. Нещо, което искам да спомена, това е този номер 112, номерът за спешни случаи, с колегата Карлос Коелю, който в момента не е тук, говорихме за това, защо съветът, за съжаление, иска да промени предложението на парламента. Ние смятаме, че предложението, свързано с номер 112, може да се прилага в целия Европейския съюз. Дори и туристи, които от Франция отиват в Италия, могат да се възползват от този номер за спешни случаи 112. 112. На следващо място, вие споменахте директивата за пакетните пътувания. Туризмът е важен за Европейския съюз Ирландия, една от големите дестинации, туристически дестинации. Питам се от страна на съвета дали не може да се проведе дискусия, свързана с връзката на директивата за пакетните услуги, директивата за правата на пасажирите и за директивата за правата на потребителите. Има много туристически бюра и а, туристически а, дружества, които са изправени пред редица проблеми. И със сигурност туристите искат а, да се възползват от своите права по време на техните пътувания. А, трет, на трето място, госпожо председател, е, вие казахте нещо за директивата за безопасността на продуктите, за това, че това е един цял пакет, че се търсят компромиси. Въпросът ми е дали има разговори за това как би изглеждал един такъв разговор. Да, казва се, че се търси компромис, но никой не казва как би изглеждал евентуално един такъв разговор. Обеден съм, че за сега все още няма постигнати резултати, но все пак се водят някакви предварителни разговори. Благодаря ви. And one more question from Anna Maria Karatsabilt. И още един въпрос от Анна Мария Кораца Билт. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на италиански. Това презентация. Много благодаря за представенето ви. Изключително важни са тези теми и досието, които представихте. Ние наистина и пред предишния мандат обръщахме голямо внимание. Това, което искам да направя, е да направя една провокация. Какво мисли, каква е визията на италианското председателство, защото защо не се занимавате с вътрешния пазар? това, което, за което ние се борим, е развитието на потенциала, който съществува, и това е за отбелязано и от Европейската комисия, и от други комисия беше тук, показа колко работни места и липса на растеж идват от това, че не работи вътрешния пазар и че конкурентоспособността го ням, я няма точно защото няма растеж. Всеки ден европейските граждани плащат за това. Плащат за този факт, че все още има двойни регламенти, повторение на е, издаването на един и същи документ, защото няма свободно движение на капитали, на стоки, на граждани, на работници. Все още има пречки ежедневно. От 12 е, 000 протекционистични норми. Това, което предложихте, наистина е много важно, но как може един министр, който е в съвета по конкретно способност, да не се занимава с деблокирането на тези пречки, които съществуват на вътрешния пазар? Това е растеж. Ако това не е растеж, кое е? повече ресурси ли имаме нужда? Не, борим се постоянно за това. Идеята е да свържим вътрешния пазар с европейския семестър, да, да свържем вътрешния пазар с преразглеждането на стратегията 2020 година, която отново започва. Да включим в партньорските проверки вътрешния пазар. И затова ще ви помоля да кажете няколко думи, за да мога да разбера защо директивата за услугите не е част от економическото развитие. Не разбирам. Имам нужда от пояснение. Thank you. Благодаря много. Министър ще отговори на тези два въпроса и след това ще чуем още два и после още два въпроса. Чухте имената на изказващите се. Ако някой друг иска да се изкаже, да ми даде знак. Грация. Благодаря за въпросите. Е една доманда, е, Танто la прима. Е... Първият въпрос. Колегата Шваб от НП. Три въпроса ми зададохте. искате повече подробности по нашата работа. Няма да отговарям по реда, по който задахте въпросите. Ще започна с третия ви въпрос. За компромиса. Какви разговори се водят? И има ли такива? Да, разговори. Още в началото, когато започна италианското председателство, министър Гуиди, моя министър, който утре ще присъства тук в Брюксел, в съвета по конкурентоспособност. да незабавно започна преговори. Най-вече с онежи държави членки, които и в парламента са против приемането на тези регламенти. Беше направено проучване и в него се посочваха теми, които бяха тема за разговор с италианското председателство. И те са нещо скъпо за някои държави членки. Те не искат да преговарят по тях и трябва да се намерят оптималните условия а, по темата, по която говорих днес и по други теми, които са част от темите, които се обсъдиха от а, съвета по конкурентоспособност, за да може да се положат всички усилия, преговорите вътре в съвета, за да се постигне едно решение, по време на италианското председателство. Или да се даде тласък на преговорите, така щото следващото председателство да получи текст, който се надяваме да бъде одобрен от нови парламент, но пък и съвета не може повече да повтаря или да създава същите трудности, които преди това съществуваха. се възползвам от въпроса на господин Шваб, за да кажа нещо по-конкретно от това, което казах в началото. Италианското председателство поиска анализ и по първите сигнали от комисията този анализ бъде разглеждан като техническо проучване – Нашата, не беше наша инициативата да направим това, но поехме отговорност като председателство, защото различните делегации слязаха с такова желание на ниво група потребители. Се каза, че искат допълнителен анализ. Според нас това ще бъде полезно, защото така ще може да работи по-добре същата тази група. Някои делегации настояват е, за това да има оценка на въздействието, но така или иначе всички смятаха, че има нужда от допълнителен анализ. И на базата на това е, формулирахме това си искане. Тази инициатива, искам да кажа нещо съвсем ясно, не подлага по никакъв начин на съмнение позицията на парламента по седми член. Парламента има своя позиция по седми член. Е, знаем, че няма нужда от конкретна оценка на въздействието и е съвсем легитимно Европейския парламент да отхвърли тази потребност, защото позицията на парламента беше съвсем ясна и юридически обоснована. По пакета за пътуванията. Развитието на един а, такъв а, стратегически сектор за Европейски съюз е изключително важно. И ви го казва една италянка, която знае колко е важно да се предлага повече качество и услуги на туристите и да се отговаря на очакванията на туристите, които посещават а, Италия и цяла Европа. За да се направи разграничение между двете категории, смятаме, че самия сектор е много динамичен, предприятията вече показаха своя капацитет за трансформации в моделите си на продажби ограничавайки, е, търсейки границата между двете категории или промяната на дефинициите на двете категории, възнамеряваме да не забравяме онези модели, които вече са полезни и в които вече се инвестира и опазването на правата на потребителите всъщност трябва да е насочено към бъдещите динамики на пазара. Ние по никакъв начин не искаме да нанасяме щети на този сектор. Нашите усилия точно обратното се опитват да подобрят условията за растеж искаме да намерим решения, които да са свързани с разпределението на тежестите между двете категории и едно устойчиво ниво на тежестите и отговорностите. Искаме да имаме постоянно ниво на защита на потребителите. на госпожа Кораца. Il problema che eh, lei eh... Да, проблема, който повдигнахте вие, госпожо Кораца, е такъв. Наистина засегнахте тема, която е ясна за нас и е вярна. Затова утре министъра Гуиди в света по конкурентоспособност ще поиска засилване на частта индустрия и растеж, за да може всяко решение, което се взима в Брюксел, да се преценява на гледна точка на растежа, създаването на работни места и производствения сектор. Това е важно усилие и като председателство ние искаме това да стане максимално бързо, защото нашите граждани го искат. Те искат важни реформи на ниво е, нормативни документи, защото това засяга добруването на нашия континент. По стратегията Европа през 20-та година придаваме голяма значимост на постигането на единния пазар и утре ще има дебат в съвета по конкурентно способност. Съгласна съм с анализа, който направи госпожа Кораца и отхвърлям евентуални хипотези, растежа да се свързва само с по-големи ресурси. Опитваме се като правителство да допринесем към тази дискусия максимална степен. правителството разпределението на секторите е различно. Господин Годзи също ще ви обясни. Работим на два фронта. Те са различни, но не са всъщност. Постоянен растеж искаме, защото картината е цялостна. И онова, което е свързано с а, конкуренцията, винаги е в центъра на Министерството за економическо развитие. 15 октомври мога да ви кажа, че е предвиден един съвет на министрите в Италия, където ще приемем тези мерки, които ще помогнат на нашата страна да бъде по-конкурентоспособна. Пазване на пазара в синергия с антитраст службата. Ние работим постоянно с тях. Всяка година работим с тях. И по европейските норми също работим. И съвет, министерството, всички ще работят заедно. Questa riforma ehm, posso garantire che può apparire... Мога да гарантирам, че може би нещата ви изглеждат не свързани, но всъщност е точно обратното. Свързани са. По тази тема и най-вече директивата за услугите наистина господин Год ще бъде по-точен по нея, но така или че там ще се намери решение. И Италия също е много заинтересована. На 15 октомври трябва съветът да приеме този текст. Thank you very much. Um, Maria Благодаря много, Мария Грапенник. Има думата. Да, благодаря, госпожа председател. Още съм от начало, госпожа Викари, нека да ви кажа, че в нашата страна възлагаме големи надежди на италианското председателство. Надяваме се, че ще има допълнителна добавена стойност в резултат на неговата дейност. Има ли конкретни планове италианското председателство във връзка с един от най-важните елементи от нашата работа, именно безопасността на продуктите? Е, продуктите, които влизат е, в Европа, които се продават в Европа, не са винаги произведени в Европа. И съгласно това, което съм констатирал поне до тук, усилията, които полагаме, за да се уверят произв... потребителите, че продуктите, влизащи от чужди страни, са безопасни, всъщност не водят до положителни резултати, тъй като реално гаранция за това няма, а също времено Европейския съюз намаляват работните места. Въпреки, че тук се произвеждат продукти, които са много по-сигурни. Възнамерявате ли да предприемате мерки? Благодаря. А Марко Чуло. Марко? Марко Чуло. Грация, президенте. Е, Благодаря, госпожо председател. И аз а, съм съгласен с опазването на потребителите. Това е всъщност опазване и на пазара, защото потребателя, който е информиран, е този, който може да гарантира економическо развитие, което да бъде балансирано. И това ще бъде едно богатство за всички държави в Европейската общност. Както казвахме в миналото, тази институция, Европейския парламент, се е опитвала да дава ясни указания за етикетирането на продуктите и за това, което трябва да се закупува. Първият опит от 2010 година обаче се провали, защото всичко се блокира в съвета. Сега опитвам отново. Искаме да не се оказваме в същата позиция. Европейския парламент е тук, за да опазва потребителите. Искаме в италианския семестър съвета да пази Европейския парламент. Thank you, Mr. Tula. And one more question from Marlene Misi. И още един въпрос от Майлин Миси. Thank you, Madam Chair. um, I know that the Italian president благодаря, госпожо председател. Знам, че италианското председателство смята, че е много важно да има ефективно финансиране. Важно е какво става с малките и средни предприятия, обаче много добре знаем колко важни са те за економиката. И знаем също, че италианското председателство смята, че те са важни. Моят въпрос обаче е следния. Ако действително са толкова важни, ще се поставили също толкова голямо дарение върху достъпа до средства. И то по един приемлив начин, така че малките и средни предприятия да могат да си го позволят защото тези средства на този етап не са особено достъпни и поради бюрократичната тежест и поради това колко струват. Така че това са двата въпроса бюрократичната тежест и финансирането. И имам впечатлението, че хората които създават тези правила, не са съвсем наясно как работят малките и средни предприятия. Ще, ти дам, ще ви дам пример. Много често се случва така. Даден човек се опитва да създаде малко предприятие, да кажем магазин, има право да, на достъп до средства за обновяване на магазина, за капитал и така нататък, но реално няма възможност да използва средствата за най-важното, т.е. За, за закупуване на стоки за магазина. Така че насърчавам председателството да преразгледа условията и да направи така, че те да са по-лесно приложими, да са практични и да има по-малко бюрокрация. Благодаря много. Нека да припомня на членовете на Комисията по економически въпроси, че има и други комисии, които се интересуват от този въпрос, от достъпа за сред... до средства за малки и средни предприятия. Важен въпрос за единния пазар – а, това не е въпрос само за Комисията по економически въпроси. Ще отговорите ли на тези три въпроса? Заповядайте. Е, грапини. Благодаря на депутата за това, че вярва в италианското председателство. Опитвайки се да намерим прагматични решения, свързани с сигурността на продуктите, които влизат в страната ни. Италия, аз дила на президенция Италиана, е нота на la Така че знаете позицията ни. Пълна защита на член 7 на невъзможността да се разделят двата регламента. Ако някой си мисли, че италианското председателство иска да раздели двата регламента, веднага ще му кажа, не е вярно. Ще защитаваме до край тази позиция. В съвета също. Може да не сме в мнозинство като позиция в съвета, но ще защитаваме до края тази позиция. Ще положим всички усилия, за да постигнем съгласие и да намерим един по-добър компромис. В този смисъл се надявам да тълкувате и това, което казах. Техническите поручвания бях които бяха поискани от групата консуматори, бяха одобрени от нас точно за това, за да може да вървим напред по преговете. Що се отнася до а, информацията, марката Made in трябва да, ни, да даде възможност на потребителите да разпознаят по-добре уния продукти, които осигуряват а, сигурност и ефикасност. А, за предприятията тези тежести и може би ще има проблеми по тази тема или въпроси в дебата по-късно в съвета за предприятията, тежестите трябва да бъдат ограничени разходите на предприятията, за да може техните продукти да отговарят на стандартите за сигурност, които предвижда пакета. Тези евентуални разходи всъщност се оправдават в желанието на предприятията да поддържат позициите си на пазарите, да бъдат по-конкурентно способни, що се отнася до борбата им с фалшификатите и други такива. И да се помогне на предприятията да бъдат по способни да инвестират в научно-изследователска работа. Така гледаме ние на нещата и работим в тази посока, защото смятаме, че това е позицията, която трябва да бъде защитавана. Разбира се, позициите се изясняват. Може да има и компромисни позиции, секторни или други. Сега, що се отнася до господин Дзулло, мога да отговоря по същия начин, както отговорих на Грапини. Благодаря за това, че показвате, че ни разбирате, че си сътрудничим, за това, че се търсят най-добри решения и за Европа, но и с опита от страната по происход. Ehm, anche se non è stato ancora possibile eh, risolvere la questione eh, del Medin, не сме разрешили проблема с Мейдин. И повтарям, за вашия въпрос. Ние до последно ще положим всички усилия, за да намерим съгласие. След като се преодолеят идеологическите позиции, ще бъде по-лесно да бъдат всички готови, което трябва да покажат с действия, разбира се, вътре в парламента, за да може да се намери една компромисно, едно компромисно решение. И не трябва всеки да защитава своите собствени интереси. На госпожа Мици за предприятията. Асамблеята в Неапол бе за, е за това. Ще се говори за лесен достъп до финансиране на МСП Програмата Козме. За нас тя е много важна. Надявам се да върви в тази посока. Вие по-добре от мен знаете, че искаме и Европейската инвестиционна банка да се занимава с този въпрос, Хоризонт 2020, структурните фондове, защото Опитът в Италия, който предполагам, че навсякъде също е така, е, че предпри... предприятията срещат големи трудности. Достъп до кредит. Всички го знаят. Те не търсят финансиране само за да харчат пари, и да стигнат до достъп до пари, до средства, които служат само като портфел. Не! Искат да подобрят и да имат устойчив растеж. eh, anche se vengono spese, vengono spese защото тези средства им ще им послужат да бъдат по-устойчиви. Много млади вярват в това, че могат да развиват своите предприятия, да има индустриален напредък, искат да регистрират патенти и благодарение на някои европейски ресурси в момента сме се насочили точно към тези сектори, като финансираме малки предприятия. affrontare soprattutto е, le piccole e le microimprese. Eh, a dicembre eh, chiederemo patenti и сме се насочили към акта за дребния бизнес за да се улесни достъпа до кредит за малките и средни предприятия. Искам да благодаря за работата по един от актовете, който бе много важен за всички европейски държави. е Акта за малкия бизнес, който е много важен за всички ни. Thank you. The last two questions are from Catherine Steiler. И още един въпрос от Катрин Штайлер, след което ще чуем и Серджио Коферати. И а, мисля, че в уводните си думи споменахте, че а, се надявате да чуете коментари от а, докладчика по пакетния туризъм. Серджио, ти ще бъдеш докладчик, нали? Така че надявам, че ще направиш коментар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа министра за това, че е тук. С интерес и слушах казаното от вас. Нека да поговорим малко за интелигентните градове и за дигиталния дневен ред. Ние имаме отговорност за дигиталния един пазар. Тук в тази комисия всички ние искаме да има економически растеж и заетост. И в тази връзка можете ли да споделите някои от вашите мисли по тази тема. Аз тъмън, идвам от Манчестър, от партийната конференция на моята партия. в Манчестър са особено заинтересовани от тази тема, дигиталния дневен ред, така че бих искала да ви дам възможност да поговорите и за това. Серджо Коферати. Благодаря. Имам една препоръка, едно искане, не точно въпрос. Ние тук смятаме, че единния пазар е много важен. В предишния парламент предприехме много неща за въвеждане в семестъра на третия стълб. Не само макроекономическата политика, която е в рамките на ЕКОН или в ЕМПЛ, но и единния пазар. Колегата направи първия доклад, постигнахме резултат. Според мен обаче този резултат трябва да бъде консолидиран. В оценките на съвета, държанието на съвета на комисията много често виждам едно подценяване на значимостта на единния пазар. Два примера ще дам. Днес говорихме много за Made in. Made in не е само защита на потребителя. Това е много важно. Има проследимост, защото тя гарантира, знаеш какво се случва, знаеш кой ще носи отговорност. Но Made in аз предпочитам да го наричам проследимост, макар че всички му викат Мейдин, малко го упростяват, но това дава и прозрачност при конкуренцията. Защото ако всички производители отговарят на едни и същи права, аз, потребителя, мога да избирам. Знам как върви продукта и няма конкурент конкуренция между производителите на факта на това, че един произвежда някъде, имайки договори, правила, норми, а друг го прави на друго място, където условията са съвсем различни. Също може да се каже за една друга голяма тема, която обсъдихме тук и това са държавните или обществени поръчки. Обществените поръчки имат нужда от общи правила. Многократно сме говорили за това, намерихме такива правила. Обществените поръчки всъщност са в основата на една политика за растежа. Защото кейнизианската политика преминава през публичните инвестиции, които да могат да стимулират частните инвестиции след това. Това са два примера, за да покажа колко са важни елементите са свързани с между макроекономическата политика и крайния резултат. Това е работата. Няма пряка връзка. Има една огромна сфера, която се дефинира от пазара, от неговите правила, неговата динамика. Много ми се иска а, съветът и комисията да не подлагат под съмнение, както се е случвало, ценността, важността на третия стълб. Ние се занимаваме с това ежедневно, така че може би за нас това е по-ценно, но наистина е много важно да има адекватен анализ на тази тема, за да се стигне до заключението, до което съм стигнал и аз, че третия стълб е една обективна връзка и като такава е много важна по време на италианския семестър или 6 месече ни помогнете тази информация да се разпространи и хората да знаят, че това е така, ще направите нещо много полезно за нас, които работим тук, но и за целия съюз. Благодаря, Серджа. А, извинявай, малко осложних нещата. Всъщност, ти си докладчик в сянка по пакетния туризъм. Благодаря, че ме коригира. Темата е много важна и е важно да разговаряме по нея именно с подходящия човек. Моля, заповядайте за отговор. Mm. Е, а... Да, на господин Коферати. До con la stessa, con il stesso suo intervento, con la stessa passione. Благодаря ви много. Благодаря на, колег... на господин Коферати. Действително той много добре изрази нещата и на практика а, това, което каза, беше по-скоро позиция. Той не зададе въпрос, но аз съм напълно съгласна с него. И, както казах, работим в тази посока. Напълно прав е господин Коферати за защитата на потребителите, за безопасността. мисля, че и предходния път споменах подобни неща. Е, регламента за обозначението Made in е много добра възможност фирмите да се конкурират добре на един глобализиран пазар. Стига, разбира се, той да се прилага достатъчно коректно и да има прозрачна конкуренция. Това би била добра възможност на фирмите да инвестират повече техни... за фирмите да инвестират в повече технологии, в повече иновации и така да могат да работят на международните пазари. Госпожа Стайлер. Интелигентните градове. Мисля, че по този въпрос а, говорихте вие. Действително, Манчестър може да ни демонстрира много добра практика в тази област, която може да се приеме и прилага на европейско равнище. Италианското председателство прави всичко възможно да събира този тип добри предложения и да ги идентифицира като европейски насоки за развитие целта е да действаме във връзка и с а, периода след 2020 година. Смятаме, че това е модел, който трябва да се прилага, който трябва да се повтаря с, разбира се, съответните корекции – И също така смятаме, че има нужда и от е, обратния процес, а именно да разгледаме най-напредналите градове в Европа, за да може техния опит да се кодифицира и така да се насърчат по-нататъчни действия и всички градове в Европа да могат да се възползвате от натрупвания опит в областта на изграждането на, на така наречените интелигентни градове. По този начин ще се възползваме от а, потенциала, който вече се трупа в някои градове. Това, разбира се, не означава, че във всеки град нещата трябва да се правят по един и същи начин. Трябва да се подхожда гъвкаво. Не може да се търсят еднакви решения навсякъде. Но е ясно, че има какво да се направи, за да може, ако някъде вече има добри качества, на тях да се наблегне. Този тип системи могат да се използват при логистиката и услугите, услуги като транспорта, например. Има места, където би било много по-лесно да се предлагат услуги по интернет за гражданите през техните мобилни телефони. Същевременно трябва да можем да разчитаме на реални услуги. За съжаление обаче има страни, в които разписанието на градския транспорт показва отлична частота на преминаване на превозните средства, но в действителност това съвсем не е така. Докато в други градове автобусите идват в часа посочен в разписанието. Така че ясно е, нещата са различни. Не можем да налагаме едно и също поведение навсякъде, но трябва да се използва интелигентна система, която може да се адаптира към съответните условия. И оттам нататък може да се работи и с по-хомогенни начини на действие. think that's all the questions from the committee. Благодаря ви. Много интересно беше това, което казахте за скоростта на навлизането на а, новите технологии, че има нови форми на комуникация. Много можем да научим от вас. Това ще е така и в бъдеще да ни информирате за най-новите развития, свързани с интелигентните градове и да използваме целият съществуващ потенциал в тази насока. Много интересна е вашата програма. Вие отговорихте и на въпроси, които не са от ресора на тази комисия, но пък ние се интересуваме от тези теми ще следим тяхното развитие по време на италянското председателство. И ви пожелавам много успех в оставащото ви време. Благодаря. Ще направим всичко възможно, което е по силите ни. така че да можем да изпълним нашата програма. Ladies and gentlemen, if we can take Our... Дами и господа, ако обичате отново да заемете местата си. Thank you. I'll just wait for the room to be a bit more quiet. So, welcome to the internal Добре дошли тук сред нас господин Сандро Гоци. Той е заместник държавен секретар на Италия по европейските въпроси. Както казах и преди, обикновено председателството ем, се представя в самото начало, но сега ще, ще ни представите вашата програма вече по средата на вашето председателство. Остава ви по-малко време и така се съкръщава и списъка с амбициите на италянското председателство. С внимание ще чуем това, което ни казвате и с това, което се занимаете до края на вашето председателство. Ние ще сме ви благодарни за вашето изложение и след това ще чуем въпроси от нашите деп... членове. Моля, имате думата. Благодаря. Огромно удоволствие да бъда тук. Макар, че през юли трябваше да стане това, но нямаше как. И септември. И с това септември. Чух а, това, което сте говорили в първата част а, на това изслушване с колегата Викари по конкретни аспекти и аз сега също искам да кажа няколко общи думи, как сме се организирали и как работим през нашето 6 месече. Не става дума само за график, става дума за политически избор. Нещата са подготвени и управлявани, както първите 6 месеца на един пандат, който сега се е сменил нов европейски цикъл. По този начин управляваме семестра по един оптимален начин и така сме и председатели на различните съвети. От гледната точка на парламента, от гледна точка на вътрешния пазар, трябва да се работи по две големи посоки и директиви, които отговарят и на големите приоритети, които сме си заложили. Първо, разбиването на фрагментацията, която разделя работата вътре в съвета които не гарантират интегрирани политики, интегрирани правила, не гарантират винаги пълна ефективност и ефикасност, що се отнася до амбициозните цели, които задължително трябва да бъдат такива в Европейския съюз. За това първата тема, която ще говоря, ако искате ще говоря на подробности, е свързана за махането на границите и функционирането на институциите на Съюза. След това бариерите трябва да паднат. Част от вас са били тук при предишния законодателен мандат. Е, знаем, че има важни бариери, които в момента пречат на вътрешния пазар е, да освободи потенциала си. Бариери, които не са от е, регламентивен характер, трябва да бъдат премахнати, за да се постигнат нашите цели, които са растеж, разкриване на работни места и конкурентоспособност. И след това има няколко стратегически посоки, върху които искаме да се съсредоточим и с удоволствие виждаме, че първата Европейска комисия се насочва точно към тях. Откриваме ги в програмата, която представихме в началото на семестра, намираме ги най-вече, разбира се, в позициите, които нашия министър-председател Ренци изрази преди юни и най-вече това беше плана за инвестиции на председателя Юнкер –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 Съветът трябва да се занимава с реалната политика и индустриалната политика. Ясно е, че трябва да се, вътре, да се мисли във вътрешен план, да се види как се подготвя съвета, да се види каква е ролята на групата на високо ниво а, и трябва да има по-голяма синергия по някои трансверсални и хоризонтални въпроси между съвета за конкурентност и другите съвети, не само това, разбира се, и съвета Екофин. Работим по тази тема, невероятно знаете, излязахме с предложения за реформа, за управлението на съвета по конкурентоспособност вътре в една по-широка стратегия, която за първи път стартира днес на техническо ниво и се основа на начина по който работи съвета днес. Това е една група приятели на председателството, където, както знаете, работят предишно председателство, следващото председателство, за да се постигне съгласие до края на годината, за подобряване на функционирането, в светлината на какво? В светлината на стратегическите видове избор, които, са били на, които сме направили от държавните правителства и ръководители в края на юни. Смятам, че стратегическият дневен ред е, е дневен ред на промени и в светлината на всички от тези неща, които Жан Клод Юнкер пое пред вас като ангажименти преди да гласувате за него. Ясно, е, че трябва да да мислим, че за да постигнем тези нови стратегически цели, в националното функцио... е, извинете, нормалното функциониране на този съвет трябва да бъде преразгледано. Ние смятаме, че трябва да бъде преразгледано, защото трябва да има промени и по това работим. Това е първата точка, която исках да засегна. Втората точка е темата за премахването на пречки. Това е една тема, която съпътства а, вътрешния единен пазар. Ние сме обединени, че за насърчаване на растеж трябва да се съсредоточим върху намаляването и на премахването на останалите пречки, а, които са неоправдани и които а, всъщност а, са като спирачка на вътрешния пазар и така не може напълно да се реализира един единен ефективен пазар, който е конкурентоспособен. Има различни традиции, различна реалност в отделните страни членки на държави на, на Европейски съюз, но премахването на тези пречки всъщност е наш приоритет. Вътре в това възниква въпроса за оценката на компо кумулативния ефект на различните ограничения, които продължават да съществуват с държавите членки, особено що се отнася до сектора на професиите и услугите и така наречените не тарифни бариери. Председателството следи с интерес плана за работа на комисията. и план за работа, който включва държавите членки по оптимален начин, за да може в сферата на вътрешния пазар да се прилага добре нормативната мерка, особено що се отнася до услугите, в Верона. На 8 октомври ще има семинар, по който ще се занимаем с Европейската комисия по тази тема. Дали трябва да се подсилят някои елементи за постигане на тези цели или не. Това ще обсъдим на този семинар. Ние смятаме, че трябва да направим още много, за да довършим работата, която започна при предишния парламент, втория акт за единния пазар. Смятаме, че тези цели, които още не са постигнати, са изключително важни. Развитието на интегрирани мрежи в единния пазар – мобилност на работниците, на предприятията в трансграничен план, една трансгранична политика, която дава възможност на малките и средни предприятия да извлекат максимална полза от потенциала на вътрешния пазар, нещо, което все още след 20 години не се е случило. И подкрепа на дигиталната економика. И тук стигам до темата за цифровия дневен ред и пакета далекосъобщения. Ние работим активно по него. Искам наистина да има голям напредък в максимална степен, за да се стигне до края на този пакет. Той да бъде прият. Знаете, че той е стълб, върху който ще построим единния цифров пазар и единния дневен ред в тази сфера. След това четвърти стълб – на втори акт за единия пазар, подсилване на кохезията и социално предприемачество. Това според нас е един друг аспект, който трябва да бъде реализиран. Работа ще се свърши много в тази сфера. Третия пункт стратегически е, избор, новите стратегии. Споменавах, наемайки се, че искаме да се наемем по-сериозно е, с определени теми, най-вероятно Европейската комисия също. Говорим за 300 милиарда, те са допълнителни. Говорим за плана за инвестиции, който бе обявен е, преди да бъде избран от вас Жан-Клод Юнкер. Това е изключително важен аспект на новата Европейска комисия. Може да има много положително въздействие и по вътрешния пазар. Знаем, че през новия семестър ще работим, ако комисията бъде избрана от вас, разбира се, от ноември ще започне в тясно сътрудничество да работим с тях, за да може декемврийския съвет вече да имаме ясна посока, точна посока за това как този инвестиционен план ще бъде развит и какви са тези допълнителни 300 милиарда и така нататък. Вече работим по темата. Искам да ви припомня, че утре на съвета за конкурентоспособност, на който аз ще бъда председател, ще се говори за този план на инвестиции на Юнкер. Аз ви кажа, че това е един от първите пъти, в който се обсъждат тези част от въпросите, инструментите, стратегиите, които засягат целия Европейски съюз, не могат да останат единствено и само обсъждани в един формат на съвета. В случая Екофин. Не, те имат нужда от анализ, който да е хоризонтален. Най-доброто място е съвета по конкурентно способност. Утре е, ще говорим за това, защото според мен това е изключително важно политически. Госпожо председател, бих могъл да спра тук. Така ще има повече време за въпроси и отговори. Исках да ви дам информация, но ще ви ще го направя по време на дебата за сътрудничеството между митническите власти върху рамковата директива на Съюза за митническите санкции и темата за териториалната политика и изобщо темата космос. Magari nella replica dare alcuni dettagli anche su questi tre eh, Мога да дам подробности по тази тема по-късно. Thank you. So the first... Благодаря ви. Първият въпрос от Робът Рошард и след това от Анна Мария Кораца Билт. Euh, merci, Monsieur le Ministre, merci, cher Sandro. Euh, Благодаря, господин министр, скъпи Сандро. Мисля, че това, което вие казахте, действително показва последователност и с е, казаното от вашата колега преди малко. Е, председателката Вики Форд е, съвсем скоро каза, че не само Комисията по економически въпроси се вълнува от економическите въпроси. И в тази връзка моят въпрос е е следният и той е по-общ като обхват. Въпрос ми е следният. Е, всичко това трябва да е разбрано от гражданите. Не става дума само за работата на комисията, не става дума само за работа на министрите, които след като се върнат от среща на съвета, е, се опитват да привлекат вниманието на медиите към себе си. Мисля, че е много важно да се направи специално усилие, за да установяваме добри връзки с обществеността, защото изглежда за нашите съграждани вътрешния пазар продължава да е едно доста абстрактно понятие. те не са съвсем сигурни какво означават определени големи суми, които се инвестират в да кажем, единния цифров пазар и така нататък. Но мисля, че гражданите са често потребители и потребителите не са просто едни хора, които имат едни пари в портфела си. Потребителите са много повече от това, те разбират по свой начин пазара и мисля, че е важно да се има предвид този елемент на общата динамика. За това е важно добре да се реформират правилата е, на работа, за да може е, винаги да сме отворени към обществеността е, и да направим всичко възможно действително да поставим в добро положение економиката на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря и италиански. Благодаря ви, господин държавен секретар. Вие говорихте за съвета по конкурентоспособност. По време на този съвет ние пледирахме вътрешния пазар да се изглежда като основен стълб на Европейския съюз. Вие казахте, че трябва да бъдат премахнати съществуващите пречки. Говорихте за услугите и за електронния пазар за съжаление обаче има много проблеми а, е, с растежа, с а, е, електронните услуги. Вие казахте, че утре ще се говори за тези 300 милиона евро. Това е централна тема. Говори се за а, е, публичните разходи, които трябва да бъдат а, стимулирани, че трябва да се заложи на енергетиката. Освен това, а, съществуват и пречки пред развитието във вътрешния пазар. Чудя се как всичко може да бъде приложено на практика. Е, и имаме проблеми с мобилността, имаме проблеми с предоставянето на услуги от всякакъв характер. Има проблем с това, че договорите в различните страни са различни, както и поръчките. Има различни пречки, които трябва да бъдат премахнати. Конкурентоспособността е много важна и съветът по конкурентоспособност трябва да се занимае с този въпрос с премахването на съществуващите пречки. Това, разбира се, е свързано с много усилия и разход на много енергия като в допълнение трябва да се говори за тези 300 милиона евро. Относно електронната програма. Е, комисията възнамерява да разпространи третия пакет за вътрешния единен пазар. Трябва да се включи текста за електронната комисия трябва да има и предложения за неутралността, за двустранното признаване. Освен това, интернет да се използва за предоставянето на услуги. Не знам какво намерява да направи транското председателство в тази насока, така че да не работи само по пакета за далеко, далеко съобщенията. Благодаря ви. Сашио Кофати. Annalisa. Sergio Benvenuto intanto. Come capita spesso all'inizio di una... Както често се случва в началото на законодателен мандат, особено семестър, който дава начало на такъв мандат, и в случая това е много кратък, чисто законодателната дейност през този мандат е кратък, но пък плюсът тук, ако може да го наречем изобщо плюс, да основната тема. Още сме затворници на една голяма криза, неразрешена, с ефект с отрицателно въздействие. Живота на милиана хора е бе засегнат. Увеличи се бедността. Високо ценя факта, че утре съвета способност ще говорите за инвестициите, особено за тези 300 милиарда. Надявам се да се използват ресурси, които са били заложени. Необходим е положителен климат, така че оттам трябва да се тръгне големи публични инвестиции, които да могат да насърчат и частни такива. За това трябва да се спазват определени политики. Агенция за цифровия пазар, инфраструктурите, транспорта, мрежите. Има още една стъпка, която трябва да се направи. И е... Затова е важно председателството. То бе обявено. Така може да се гарантира обръщането на тенденцията, което може да даде възможност за растеж. Разбира се, Носките на отделните държави членки зависят от кризата. Тоест няма ресурси, които да са свободни и да бъдат е, отпуснати. Поради тази причина е много важно да започна идеята, да се рестартира идеята за еврооблигациите, таксата върху е, финансовите транзакции, защото собствени приходоисточници. Е, защото те могат да преобърнат тенденцията. Паралелно на това, на нещо, което трябва да кажа, трябва да се пренапише стратегията Европа през 20-та година. Като имаме абсурд. Една стратегия, която знаем, че не може да бъде приложена, защото липсват ресурси и защото кризата унищожила тези ресурси. И а, поради тази причина не можем да а, извършим това, което искаме. Тоест, ако в приоритетите по действие, е стартирането на производството, инфраструктурата, както бе казано от предишното законодателен мандат, се говори за ревизия на бюджета е, и собствени приходоисточници, ето това може да е терена, по който италианското председателство би могло да работи активно. Lisa Jakansari. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Nythän avainsanoja on kasvu. Следващият оратор. Ключовите думи са заетост и растеж. Но трябва освен това да си зададем и въпросът как да се стигне до този растеж и тази заетост. Много стига до заключението, че в модерната економика в Европа начинът е чрез дигиталният вътрешен пазар. Съгласна съм с това, което каза господин Коферати, а именно, че е важно да се даде някаква визия на предприятията и да им се покаже, че нещо се случва в Европа. За това е, ще се използват и тези 300 милиарда евро. Тяхното значение не трябва да се подценява. Въпросът е как да се съчетае тази електронна програма и ам, този пакет, който предвижда 300 милиарда евро. да се свърже и с бъдещи действия за добив на ресурси от Антарктика. Кажете ни по какъв начин ще бъдат разходвани тези 300 милиарда. Те ще бъдат вложени в различни начинания, които са важни за бъдещето. Ще се създаде, ще създадат нови възможности, както за граждани, така и за предприятията. Госпожа Стайлер, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин министъра. Вие говорихте за единия дигитален пазар и за неговото значение за реалната економика. Освен това, обаче, трябва да признаем, че е необходимо да се справим с проблема с дигиталното изключване в някои региони. Знам какъв резултат е от референдума в Шотландия миналата седмица но има 6 милиона души, които да се отдел... искат да се отделят от Обединеното кралство. Много от анализите се фокусираха върху това, че хората не вярват в политиката, не се идентифицират с политиката. Този проблем е навсякъде в Европейския съюз. И трябва да направим така, че Европейския съюз а, да се усеща в ежедневния живот на гражданите. Трябва да се изгради този единен дигитален пазар, да се имат предвид условията за растеж и способностите. И трябва да се а, направи така, че чрез А, електронния пазар, живота на хората да се промени и как можем да се справим с този проблем, свързан с липсата на доверие в политиката. Има ли други въпроси? Ако няма, тогава аз ще задам един. Тази сутрин ни бяха представени много важни доклади от експерти, пет на брой. И темата беше ем, отказ от Европа, цената на отказа от Европа. Дис, в действителност ем, вътрешният пазар трябва да бъде изцяло функциониращ към нашите економики могат да се добавят още 200 милиарда на години, 200 милиарда на година само от услугите. Беше ни казано, че няма а, само едно решение, че няма магическо решение. И отделните държави членки имат своите специфични проблеми а, и а, своите особености. Е, вместо да даваме обещания, че ще изградим изцяло вътрешния пазар, няма да е реалистично, защото в денят, в който ние спрем с доизграждането на вътрешния пазар, това значи, че ние ще спрем с иновациите. Но трябва да намерим правилния език, на който да обясним на гражданите за какво става въпрос. Когато говорим за този вътрешен пазар, когато говорим за услугите във вътрешния пазар и какви са ползите за потребителите, когато получават тези услуги. Необходимо е да се вгледаме в отделните действия и да се извършват висококачествени оценки на въздействието, които имат значение за реалната економика. И така можем да се възползваме от потенциалните предимства, вместо да се вторачваме в специфичните действия и мерки, свързани само с растежа и конкурентоспособността. Може би да ни кажете нещо по този въпрос, което, по този въпрос, който засегнах не само аз, но и моите колеги. Io partirei proprio dalla sua eh, domanda, che più che una domanda era un giusto invito, una giusta osservazione, perché la sua... Благодаря много, благодаря много за направените коментари и, и за споделените наблюдения защото в крайна сметка те са свързани и с ангажиментите, които представих в началото. Един от важните въпроси е, е, са именно това, кое, свързани с това, което вие споменахте. Е, преди повече от 20 години, спомням си, когато аз бях студент, се публикуват тук в Европейския парламент се прие доклада Чекини. В него ставаше дума за доклада за, на това колко би струвало да няма Европейски съюз. И този доклад а, беше от решаващо значение за развитието на единния пазар на а, онзи етап. И така, много добре знаем, че когато не постигаме някои резултати на европейско равнище, е, това струва нещо. И е, освен, че е, плащаме цената на това губим и ползите, които бихме могли да извлечем, ако мярката съществуваше. И сега, когато економиката се развива по-зле, е, е още по-важно институциите да правят всичко възможно, за да анализират много точно конкретните ползи, които биха могли да бъдат извлечени от централизирането на европейско равнище на някои мерки и политики. И мисля, че това е основна наша задача. И в този случай това всъщност е по-скоро е, моя задача на национално равнище, отколкото като представител на председателството. Е, защото е, това е дейност, която се върши на всички нива. Става дума за осведомеността на гражданите и за повишаването на тази осведоменост. Защото мерките трябва да достигнат до всички, а именно вие сте хората и вие трябва да са ангажирани тук, които имат достъп до а, гражданите, до избирателите. Затова е много важно как се интерпретират нещата и как представяме политиката си. Много сме слушали за външните ограничения, за това, че Европа настоява да правим това или онова, че ни диктува мерки, но всъщност това не е вярно. Но в Европа а, инициативите се предприемат от правителствата, като правителствата се договарят. И не е подходящо Европа да се представя като препятствие и ограничение за економическия растеж. Напротив, Именно за това трябва да направим всичко възможно хората да останат по-убедени, че Европа е по-скоро плюс, отколкото е източник на ограничения. И за това трябва да се създаде възможност националната политика да се сработва с регионалната и с европейската, за да се постигнат целите и те да бъдат преведени на език, разбираем за нашите граждани. За това става дума, когато говорим за единен пазар. В съвета по конкурентна способност, и тук стигам до въпроса, повдигнат от госпожа Кораца, ще разгледаме много въпроси. Утре ще говорим по-конкретно за пакета за инвестициите. Е, това е много важна тема. Инвестициите са от решаващо значение. И аз смятам, че това, което ни липсваше по-рано в разделението между а, е, ролята на банките и ролята на европейските институции, е именно липсата на подходяща политика за инвестиции на ниво Европейски съюз. Държавите членки се оплакват от това, но не успяват да е, провеждат реформи в тази област все още не са успели да създадат подходяща стратегия по въпроса. Ако това бе направено преди сериозната економическа рецесия, може би нямаше толкова да спадне растежа. Положението е от много е, е доста сложно и трябва да се работи целенасочено. За това сме очертали отрасли, в които трябва да се насочат инвестициите, свързани, например, с научно-развойната дейност, образованието, обучението и прочие. Много е важно как действа и Европейската Централна банка в времената на економическа криза. Разбира се, не е моя работа да ви информирам по тази тема, но смятаме, че Централната банка може да изиграе много важна роля. В тази връзка е много важно последователната инвестиционна политика да се прилага така, че да се постигнат стратегическите цели, които сме си задали. Имаме политика за инвестиции, имаме и политика за довършване на вътрешния пазар. Трябва да направим така, че тези две политики да се сработват добре. И тук стигам до въпроса на госпожа Ярконсари. Нека да отговаря, отговоря на въпроса на две части. Първо, споменахте за въпросите. Първо, много скоро ще се срещнете с комисията Юнкер е, и с комисарите е, в нея. И ще имате възможност да им зададете точно тези въпроси и точно как смята да инвестира Европа и в кои отрасли. Аз съм представител на ротационното председателство. Ние работим по своите приоритети и един от нашите приоритети е дигиталния дневен ред. И в тази връзка а, а, има имат голямо значение и две други области – транспорта и енергетиката. Тези три области са тясно свързани една с друга и ще направим всичко възможно в тях да се инвестира стратегически. Това са приоритети заложени от предходната комисия. Много важно е да се а, а, действа в тази насока, защото това ще допринесе значително за благоденствието на гражданите. И така, госпожа Кораца Бил, да, наистина, ако в италианско, по време на италианското председателство постигнем договореност по тази тема, ще отбележим голям напредък. Целта ни е доста амбициозна, но сме а, решени да направим всичко възможно да я постигнем. Има и други законодателни предложения, които са сравнително добре развити, законодателни предложения, които обсъждаме в председателството, например, а, сигурност на електронните услуги и на интернет, достъп до интернет, а, електронно управление, управление на мрежата, а, световно, международно управление на интернет, а, ние настояваме да се подхожда а, по по-различен начин от този, който предлагат а, и прилагат американците, който е основан на частната инициатива. За нас е важно да се съберат представители от държавите членки – от правителствата и да се срещат редовно, за да обсъждат основните предизвикателства, с които се сблъскваме. Една от най-важните ни задачи е точно тази цифровата економика. Има толкова много малки и средни предприятия, които са начинаещи сега. И ако установим контакти с младите предприемачи тук в Европа, може да научим много от тях за това какви са най-подходящите политики, които трябва да провеждаме. През март се провежда съвет, на който се оценява европейското полугодие, напредъка по стратегията Европа до 2020 година и така нататък. Надявам се, че държавните и правителствени ръководители ще включат и дигиталния дневен ред в този съвет. Е, говорихме с комисаря Нели Круз по този въпрос и тя а, е, изрази своята подкрепа. Утре ще разговаряме и по други теми в съвета по конкурентна способност, е, теми, които са важни и за вас. Например, преразглеждането на стратегията Европа до 2020 година. Председателството по-настоящен провежда множество консултации по темата, защото искаме да имаме ясна насока за преразглеждане на стратегията, която да бъде приета от съвета през пролета на 2015 година. И е много важно да се действа така, че да се премахнат бариерите между различните съвети, за да има сътрудничество между различните области. Затова утре на съвета по конкурентна способност ще има множество министри с различни ресори, за да се оцени какво е проработило, какво не и след това до декември ще изготвим доклад, който ще представим, за да може възоснова на него да се подготвят формалните, а, официалните решения на съвета, които да бъдат прияти на Европейския, от Европейския съвет през пролетта. И в тази връзка бе зададен интересен въпрос за дигиталния дневен ред. Въпрос от госпожа Стайлер. Да, действително, трябва да вземем предвид инициативите в образованието в тази връзка, защото за мен тази инициатива няма как да напредне, без образованието да се включи в нея. Дигиталното приобщаване няма как да проработи без участието на училищата. Що се отнася до казаното от господин Коферати, да, действително. Тук мога да кажа че е, вашето предложение е полезно, трябва да го разгледаме в повече подробности и да се види какво мислят и другите делегации. Трябва да видим по какъв начин най-добре може да се финансира преразглеждането от 2000, за 2016 година, което предстои. Ясно е, че разполагаме с многогодишната финансова рамка. Има бюджет за различните политики, но може би е добре още сега да започнем да обмисляме финансирането за тези големи инициативи, за да знаем на къде се движим. Важно е да се вземе всичко това предвид, когато се работи по инициативите. Знаете, че Марио Монти председателства група на равно, високо равнище за собствените приходоисточници. И, е, както знаете, е много важно е, осведомеността е, по тази тема да бъде повишена. За тази цел работната група ще излезе с препоръки и мисля, че дебатите ще бъдат доста оживени. Госпожо Кораца, Вие споменахте някои конкретни мерки, които се прилагат на единния пазар които ние прилагаме. И споменахте отрасла на услугите. Работим тясно сътрудничество с комисията, за да се осъдимим какво се прави в отделните държави членки. Е, внимателно разглеждаме мерките, които вече са приети, тези, които по-трудно се приемат и обмисляме възможности за премахване на бариерите между държавите членки така че приложението на директивата се наблюдава внимателно във всички области. Това за нас е, е полезно и се надяваме, че ще има е, сериозна добавена стойност. На 7 и 8 ще има съвет по заедостта в Италия и той ще ни даде отлична възможност да разгледаме множество най-различни въпроси, например услугите, търговията и прочи, и да поговорим за това какво може да бъде направено от Европейския съюз, за да може да се премахнат бариерите на пазара, които състрашават търговията и които затрудняват фирмите, желаящи да се установят и, на, и в чужбина. И по този начин растежът не е достатъчно висок. И така, разбира се, не трябва да забравяме, че вътрешния пазар има и своето външно измерение той не действа в някакъв вакуум. И за това трябва да имаме предвид и, и какви са последиците на мерките, свързани с а, социалната закрила и защитата на околната среда. Но същевременно, давайки си сметка за това, трябва да продължим да развиваме вътрешния пазар възможно най-добре. И преди да приключа, госпожо председател, мисля, че е добре да споделя с вас, че тази сутрин постоянните представители обсъждаха възможност, предложение за директива за взаимопомощ между държавите членки при коректното приложение на правото в областта на селското стопанство и митниците. Корепер тази сутрин прие мандата за преговорите, така че преговори, преговорите скоро ще започнат и ще се проведе триалог. Тристранен диалог с парламента и комисията, за да може а, е, до края на годината да имаме евентуално ранно второ четене, за да преодолеем поне тези е, бариери е, пред едния пазар, които са свързани с селското стопанство и с митниците. Всичко това е свързано с ползите от Европа. Благодаря ви много. That was, uh, spect... Просто зашеметяващ беше начинът по който отговорихте на всички въпроси. Е, вие очертахте най... какъв е най-добрият подход. И ви желая всичко най-добро в оставащата част от вашето председателство. Благодаря ви. Gracias. Can I just make an announcement before... Ще направя едно съобщение преди депутатите и техните асистенти да си тръгнат. Нека ви напомня, че а, утрешното ни заседание преди обяд включва представяне на приложението и митинг. Нека секретарията отново тази вечер да изпрати а, по имейл самата връзка към e-meeting а, за приложението, как да се използва на мобилните, от мобилните телефони и от а, въобще мобилните уреди, с които разполагате и утре може да ги вземете, за да може нагледно да се запознаете с начинът по който се използва приложението. Благодаря ви.